е предал на парламента две позиции на първо четене. Те са свързани с общностната марка и данъци, които трябва да бъдат заплатени на службата за хармонизация. На второ място имаме и директивата за хармонизация